позицията на комисията на първо четене. Позицията е обоснована за какво говорим всъщност. Регламент на комисията и на съвета за борба с измамите 1073-99 и 1074-99. Имам тук някакъв текст пред себе си, имам обосновката и становището на комисията. Имаме три месеца пред себе си, считано от утре, 15 март. И така стигаме до различните нарушения на човешките права. Имаме най-много един час. Надявам се, че ще успеем. Започваме с положението в Бангладеш. Автора в началото започваме с господин Танък. Благодаря, господин председател. Преди 5 години бях в ДАК и посетих военния музей и видях лично какви зверства са извършени през 1971 година, най-вече срещу мълцинствата, християни, будисти, които поради своята религия нямаше как да станат част от Пакистан. Четири десетилетия по-късно безнаказността продължава. Мисля, че виновните трябва да бъдат изправени пред съда като се зачита справедливостта на процеса, естествено. За такива престъпления няма как да има пощада, само че съда трябва да заседава извън територията на Бангладеш, за да има обективност. Ние сме против насилието, против онова, което се случва с Джамаат Ел Ислами, Надявам се, че ще има решение и ще се приключи този болезнен период в историята на Бангладеш. Благодаря колегата на колегата Преда за две минути. Ca inițiator al includerii situației din Bangladesh uh, în dezbatere. Благодаря. Аз uh, поех инициативата да включим тази тема в резолюциите по успешност. Изключително важно е ние да реагираме на последните събития – включително присъдата срещу Кавела Мазад. Не мисля, че трябва да пренебрегваме засилването на насилието в Бангладеш през последните години. Ситуацията е парадоксална. Международният наказателен съд трябва да помогне на Бангладеш да преодолее ужасите от е, предходната война, които всъщност в момента са причина и за сегашните насилия. Но ние сме против е, смъртното наказание. Ние искаме да се намалят тези е, присъди, да се въведе своего рода мораториум за подобни присъди. Трябва да има също така и възможности за справедлив процес пред съд, който да налага международни норми. Насилието, което последва и обявяването на присъдите, според нас е недопустимо. Също така, считам, че поддръжниците на партията Джамат нарушават сигурността, както и основните права насилието никога не може да бъде разумно. Много е притеснително, че според Human Rights Watch голяма част от жертвите са жертви на силите за сигурност и ред. Събитията показват колко е разделено населението в тази страна гражданското население и е, също големите религиозни различия в тази страна. Ние призоваваме всички страни там да преодолеят своите различия. Благодаря, колега Преда. Сега давам думата на госпожа Берик. Благодаря, господин председател. След като Международния наказателен съд обяви смъртното наказание за господин Саиди, в Бангладеш се разпространиха размини, размирици. От обявяването на присъдата над 5000 души са били убити. Властите в Бангладеш би трябвало незабавно да предприемат мерки за стабилизиране на държавата и да се, погрижат за национално помирение. Бангладеш е една от, мал... от страните, които все още прилагат смъртното наказание. Бангладеш все още не признава международните конвенции, които отхвърлят смъртното наказание. Мисля, че варварството трябва да бъде спряно. Благодаря много, госпожо Герингер. Госпожа Ламберт. Благодаря. Изказвам се като председател на делегацията за юго Азия и като представител на моята група. Ние подкрепяме създаването на специална комисия и подкрепихме закона за Международния наказателен съд с цел да се разследват престъпленията от преди много години. Имаме една партия, Лига Вами, която сега управлява. Резултата от изборите не беше успорен. Тя взе властта. За съжаление, смъртното наказание продължава да се прилага. Смятаме, че е изключително важно съдилищата да поемат контрола. Не може да се избягва правосъдието. Разбираме желанието на Бангладеш да прекрати веднъж за винаги със своето трагично минало, но трябва да се спазват международни стандарти. В момента имаме поводи за притеснение. Например, има промени в правилата за обжалване. Населението се вълнува от това, което се случва, само че достатъчно сплашвания, достатъчно смърт и насилие е имало в Бангладеш. Малцинствата продължават да са обект на насилие, убиват се и полицаи, използват се живи муниции срещу гражданите. Затова ние призоваваме всички и всички власт имащи в частност да допринесат за прекратяване на насилието. Благодаря госпожа Викстрем за една минута. Благодаря господин председател. Изключително важно е всички хора, които загиват сега и които загинаха през 71-а година в Бангладеш да бъдат реабилитирани. Отговорните за убийството и за масовите убийства трябва да бъдат подведени под отговорност. Освен това, обаче, важно е процеса да отговаря на международни стандарти, и изисквания за правна сигурност. За сега нямаме успех в тази област. Има изключително голям списък с нарушения. Има залавяне, отвличания на свидетели и така нататък. Онези, които се обвиняват в присъствие, в престъпления по-скоро трябва да получат заслуженото си, но трябва да има справедлив процес. Трябва всички съдебни процеси да бъдат преразгледани отново. Председателя прекъсва оратора. Благодаря госпожа Вержия за една минута. Благодаря, господин председател. През 1978 година в вълната за независимост в източен и западен Пакистан взе милиони жертви. Можем да разберем искането да се признае жертвата и страданията на тези хора. Международния наказателен съд се произнесе по този процес, излезе с присъди и те породиха насилието от последните седмици. И е, правителството в тази страна вече трябва да настоява абсолютно за спазването на международните норми, включително на добър законодателен процес. Не може да се е, нарушава законодателството с цел да се успокояват духовете. Именно това се прави. Насилията се засилват и съответно има репресии от правителството. Всички пари Политически партии, както и правителството, трябва да поемат отговорност, за да настъпи мир и да не се повтарят подобни ексцесии. Благодаря. С това давам думата на изказващите с отимто на грумите. Дължение до справедливост. Господин председател, дами и господа, борбата за правосъдие – е право на всеки. Дори когато а, това може да стане само е, едва десетилетия след а, извършването на престъпленията. Всички жертви имат право на това. Мисля, че националното помирение би било много по-лесно, ако не се прилагаше смъртното наказание в Бангладеш. Затова настояваме смъртното наказание да се отмени. Мирът в Бангладеш би трябвало да се основава на зачитането на правата на етническите младсинства и на отказ от насилие. Благодаря много, колега Качмаре. Корина Крецо. Да, виоленцелор интерконфесионале сънгеро. Ние безспорно сме много притеснени от насилията, които се случват в Бангладеш между религиозните населения, които раздират това общество. Наистина трябва да има правосъдие, но както сме се произнесли многократно, смъртната присъда не може да бъде справедлива. Не може да се наказва едно наказание с едно престъпление с друго престъпление. По този начин само се засилва напрежението. Призоваваме да бъде е, намалена смъртната присъда произнесена срещу водача на опозицията и да се е, миротворят е, привържениците на различните партии. Насилието никога не е било решение и ние трябва да бъдем твърди, за да може да се възстанови един климат на мир там, за да може да се пристъпи и към справедлив съдебен процес. Благодаря. Господин Бениан за една минута. Благодаря. Ние в Европейския съюз и в парламента имаме отлични отношения с Бангладеш, е, с диаспората и освен това имаме пряко сътрудничество и с властта. Ето защо ние трябва да се изкажем, когато ставаме свидетели на такова насилие. А насилието се породи от загубата на доверие – нарушаването на върховенството на закона, намесата в работата на Международния наказателен съд станах твърде много и сега трябва да направим нещо. Аз приветствам резолюцията и искам да поискам от правителството на Бангладеш да потърси помощ от ООН за създаването на Международен трибунал за престъпленията. По този начин ще има справедлив процес, обществото ще приеме резултата от дейността на този съд и виновните ще си получат заслуженото. Благодаря. Благодаря, господин Биелан, за една минута. Wcześniej niezwykle skomplikowana sytuacja w Bangladeszu uległa w ostatnich... Благодаря, господин председател. Положението в Бангладеш се влушава от няколко седмици насам. Всичко това е, започна с решението, взето от властите. Отговорните за престъпленията по време на войната е, да бъдат наказани – за съжаление обаче обществото има своето виждане по въпроса. Имаше а, размирици, които доведоха до много смъртни случаи. Исламистските привърженици горят храмове. Има много хора, които са останали бездомни индуистското малцинство всъщност е прицел на преследване именно заради своята религиозна принадлежност. И за това трябва да настоим пред властите да направят всичко възможно да се умиротвори ситуацията и да се наложат стандартите в областта на правата на човека. За това настояваме прозрачност и независимост на поведението на властите. Благодаря, господин Бялан. Господин Масталка има думата. Е навърхована резолюция патри тем, které варуи před nárůstem несправедливости. Благодаря. Резолюцията, която се предлага, има за цел да се намали нарастващото насилие. Аз лично приветствам е, призоваването към това Международния наказателен съд да разследва ситуацията. Но ние не можем да е, търсим само наказание за победените. Когато има насилие от, е, в, е, от страна на побеждаващата партия, това не е нищо ново в историята. Ние трябва да търсиме къде е истината. Престъпленията срещу човечеството трябва да бъдат наказвани, но не можем да приемем смъртната присъда. Целта на Международния наказателен съд е да открие къде е истината и да да удовлетвори жертвите, но това не се получава. Всъщност нараства насилието. Ние знаем от опит, че в Южна Африка, например, най-добре се подходи в ЮАР след годините на, ар... на апартеид. ар... Дезман Туто намери начин да се справи с положението. Благодаря. Сега госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. През последните години в Бангладеш се наблюдава сериозен економически растеж, който се основава на износа и на чуждестранните инвестиции. Същевременно страната се сблъсква с доста тежка ситуация, защото голяма част от нейното население живее под прага на бедността. В момента има още по-голяма заплаха за гражданите на страната поради насилието и размириците. Правителството незабавно трябва да насърчи диалог между различните страни в конфликта, защото начина по който се работи в момента и по който действат полициците само влушава положението. Благодаря много, госпожо Басеско. А сега Нямаме много време, дами и господа, така че всъщност нямаме никакво време, затова ще дам думата само... Ще давам думата само на по двама колеги на доклад, но в случай ще, дам, ще направя изключение, дам думата на трима госпожа Хибнер. Дякую бардзо. Mówiąc o przypadkach... Благодаря, господин председател когато говорим за нарушаване на човешките права в Бангладеш, винаги си представям 14 е, годишната Хируна Ката, която пострада е, от е, тези зверства. Става въпрос за варварство. Какво се случи? Тя беше изнасилена от женени мъже, беше обвинена в прелюбодейство и беше осъдена и в крайна сметка почина. Този конкретен случай показва, че в Бангладеш няма съдилища, няма образование. Какво властва там? Ширията. Ако погледнем по-внимателно тази страна, ще осъзнаем, че в нея има големи проблеми с върховенството на закона и ето защо аз се обръщам с апел към министър-председателя на тази страна. Моля, увеличете сигурността на обикновените граждани, и прекратете тези практики, които аз вече описах. Практики спрямо едно конкретно момиче. Благодаря, господин Тавариш, за една минута. Е, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Нека да не забравяме една много голяма трагедия на 20 век. Индия, Пакистан, Западен и Източен Пакистан, тази част от Пакистан, която стана Бангладеш. Затова призовавам обществото и институциите в Бангладеш да направят необходимото за своята страна. В духа на бенгалската хуманитарна култура. Роман Кан много голяма тяхна личност, е, архитект. Това са и други, които призовават е, за мир. Е, народа трябва да живее в мир, в единство. Благодаря, колегата Варес. С това приключваме процедурата по спонтанни изказвания. Давам думата на госпожа комисаря. Няма микрофон оратора. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, приветстваме при е, приемането е, от е, страна на парламента на резолюция за правата на човека в Бангладеш. Последната вълна на насилие доведе до смъртта на около 100 човека и много, до а, раняването на много повече. Върховният представител госпожа Аштън излезе със становище на 2 март, в което изрази сериозното притеснение на Европейския съюз за събитията в Бангладеш. Големите проблеми в Бангладеш са свързани с прекалено голямото население, бедността, натиска за достъп до природни ресурси, продоволствената несигурност, природните бедствия, институционалните проблеми и проблемите на малцинствата. Има много големи проблеми с недохранване, с неграмотност. Много хора живеят под границата на бедността. Европейския съюз от много време работи с Бангладеш за справяне с тези проблеми. Във връзка с дългосрочни, да, отдавнашните конфронтации между правителството и опозицията и във връзка с размириците, които такът в момента, може да се каже, че има опасност вълната на насилие да се засили. Очакват се избори през декември 2013 година или през януари 2014 година. Затова трябва да се настои, че едни мирни и всеобщи парламентарни избори са от решаващо значение за консолидирането на демокрацията в Бангладеш. Именно политическите сили в Бангладеш трябва да се погрижат за това. А, това не е работа на международната общност. Нашата цел е по-скоро да подкрепим а, добрите промени. Европейския съюз а, бе представен като наблюдател на изборите на предходните избори и е готов да присъства с наблюдатели и този път. Присъдите във връзка с военните престъпления се отразиха на събитията в страната. Ние сме против смъртното наказание, но това не означава, че смятаме, че трябва да има безнаказаност. Много добре си даваме сметка колко ужасяващи престъпления са били извършени през 1971 година и колко важна е справедливостта за всички в Бангладеш. И така, във връзка с последните размерици, призоваваме всички да действат възможно най-умерено, а младсинствата трябва да получат специална защита. Трябва да се направи всичко възможно, за да не ескалира ситуацията. Благодаря. Благодаря, госпожо Даманаки. Имаме шест предложения за резолюция. С това приключи дебата по тази тема. Ще гласуваме след като приключим останалите дебати. Следващата точка в дневния ред отново е свързана с малцинствени групи, по-конкретно иракските туркмени. Давам думата на господин Лизек за една минута. Dziękuję bardzo, Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар. През последните няколко десетилетия положението в Ирак винаги е било